и срещата на върха за ромите, господин Паска. Е, Благодаря за думата, господин председател. Това правило за втората, регламента за новата среща, за втората среща на върха отваря нова възможност за решаване на въпроса за този етнос в Европа няколко държави е, се опитват сами да решават проблема, но е, до сега не успяват. Е, причините са много. Ето защо аз смятам, че тази, приветствам тази инициатива на Европейския съюз. Казваш? Благодаря, господин Паско. Сега господин Синглер има думата. Госпожа. Господин или госпожа? Е Сенклер, имате думата. а ние сме против дискриминация срещу всякаква група в обществото, независимо от основанията. Така че аз не мога да подкрепя тази резолюция, но тя поставя отговорността за дискриминация в контекст на Европейския съюз. А, според мен е, подходите и отношенията в държавите членки са толкова различни, че интересите на малцинствата по-добре да се е, защитават от държавите членки, особено тези държави членки, които не споделят идеалите за толерантност и е, равенство, които при нас са нещо естествено. Например, един депутат е, е, от беше преследван, защото участвал в групата Виджиланти, е, за... което е неприемливо. Но, моля ви, не свързвайте брита... англичаните с такъв вид поведение, но аз мисля, че нивото на защита на младсинствата е различно в различните държави. Господин Ван Хеке. Благодаря, господин председател. Често не можем да намерим лесно решение на този проблем. Документът, който приехме, е свързан, е пълен с политически неблагополучия тъй като се пренебрегва реалността на проблема. Съществуват сериозни проблеми, например голям брой роми, които много често сами носят отговорност за криминогенността. Нормите, които те прилагат, не са като нашите – резолюцията, която приехме, е еднопосочна. Всяка държава членка трябва да има право да реши как трябва да бъдат решавани проблемите Благодаря, госпожа Орловска. Госпожа Заборска има думата. Госпожо Забарска. Ah, Извинявайте, господин председател, това по доклада за развитието ли е? Затова ли ми давате думата? Не, за записана сте по доклада за ромското население. Господин Коес. Е, Благодаря, господин председател. Този доклад е една особено политически коректна резолюция и това е запазена марка на парламента. Положението на ромите в Европа е последица от нетолерантност и дискриминация. Ако предвидим нови квоти, просто ще е, отворим е, паричните кранове без нищо да се е, промени. Проучванията показват, че тази общност отказва да се интегрира и адаптира. Това е общност, която фигурира в много голяма степен в криминалните хроници и техните ценности и норми противоречат на нашите. Европейския парламент не се занимава с тези въпроси. С тях следва да се занимават държавите членки. Ето защо би трябвало да могат да забраняват на тяхна територия да идват лица, които се занимават с престъпна дейност. Благодаря. Сега преминаваме към бюджета за 2011 година. Госпожа Веркулайте. Благодаря. Гласувах за тази резолюция поради редица основания, но главното е, е, че съм убедена, че тя ще спомогне за заетостта, увеличаване заетостта на младите хора. В мнозинството от държави членки се изисква да се насочи вниманието именно към младите хора по отношение на тяхната заетост и трябва да инвестираме в това. Сега е, сме наясно, че всъщност младите хора търсят по-нататъчна квалификация и образование, отколкото да търсят работно място. Следователно, трябва да има мерки, с помощта на които да се обвърже образователната степен и заетостта. Програми, които а, са насочени в тази насока, са изключително важни, например Erasmus 1. Според нас е, по този начин ще имаме ясна насока за развитие в бъдещото законодателни периоди. Благодаря, госпожа Хагия. Е, Благодаря, господин председател. Аз гласувах против този доклад, е, защото не съм съгласен с заложените приоритети, а именно хармонизацията на политиката за иммиграция Знам какви са намеренията, които се крият за този текст, а именно да се организира политика по малцинствата, която да е обща. Гласувах против доклада, тъй като очевидно парламентът не осъзнава необходимостта да се премахнат всички маргинални а, е, организации и агенции. Парламентът нас, настоява за децентрализирани агенции. Аз мисля, че те са твърде много. Голям брой от тях трябва да изчезнат преди да се създадат нови, имам предвид Комитета на регионите, Бюрото, Службата за основните права, за равните възможности. Всичко това са агенции, които струват скъпо а, на данакоплатеца, без да има някаква полза. Благодаря, господин Ван Хек. Сега преминаваме към доклада на госпожа Трюпел за бюджетните насоки 2011 година. Господин Бонсеньор има думата. Благодаря, господин председателю. Този вод ни даде възможност да имаме един инструмент, за да направим по-добра оценка на бюджета. Нали говорим за 2011 година? Да, председателя отговаря. А, насоките на госпожа Трюпел е именно в насоки, бюджетни насоки 2011 година и останалите секции. I had, I had my, my name down for... Следващия оратор. Аз исках да участвам в обяснението на вота по отношение на еврозоната бюджет и еврото. Няма проблем, казва председателя. Господин председателю, във времена като днешните, които са изключителни, трябва да се прилагат и изключителни мерки. Така че следващия бюджет не може да се състави така, както бихме го направили в обичайна обстановка. Економическата криза още не е приключила, трябва да отчетем този факт. Моята група и аз самия гласувахме за днешните насоки на бюджета, но в близко бъдеще трябва да имаме политическа отговорност и да вземем много по-значими решения по отношение реформиране на бюджета, например, в Европейския съюз, за да може да се направят нужните стъпки а, за борба с а, инфлацията и да можем да защитим нашите граждани. Всичко това е много важно, а пък държавите членки, разбира се, действат консервативно. Ние трябва да бъдем по-проевропейски настроени, а по-малко националисти. Благодаря. Благодаря. Господин Ханен има думата. Благодаря. Отново искам да кажа, че за мен е удоволствие да говоря. Марк Твен каза, че всичко, с което разполагаме, е, когато имаме само чук в ръката, всичко наоколо ни прилича само на пирони. А ние какво правим? Раз, разходваме пари, европейски прави, има а, два вида пари моите пари и чуждите пари. И трябва да внимаваме повече с а, втората категория, отколкото с собствените пари. А какво се случва сега? Всички държави членки а, искат а, увеличение на бюджета. В а, Гърция, в Ирландия процентите са ясни, повишава се а, възрастта за пенсиониране, а тук бюджета ни в Европейския съюз се увеличава, държавите членки свиват своите бюджети. Защо? Защото няма връзка между данъците, разходите е, и средствата, които се плащат от данъкоплатците. Действително прекалено много разходи се правят. Ако не се харчат всичките тези трилиони пари, ако се дадат отново на хората, да видим какъв ефект ще имат тези средства като стимул за развитието на економиките по места. Благодаря ви. Продължаваме с доклада за селскостопанските продукти и тяхното количество. Имате думата. Калиновски. Господин Калиновски има думата. Няма го в залата. Господин Микроси в такъв случай. Вие имате думата. Много благодаря. Господин председателю, колеги, европейските селскостопански продукти са от най-високо качество, което означава, че те би трябвало да бъдат и по-конкурентни способни е, на световния пазар. Европейските граждани и потребителите трябва да са спокойни, че качеството е високо. Не само, че а, това качество отговаря на високите изисквания в ветеринарната област, но освен това се отговарят на изискванията за биоразнообразие на видовете. Така че ние сме за европейско лого, продукт на Европейския съюз. Това лого ще даде възможност продукцията на Европа да получи своето признание на световните пазари. Селското стопанство обикновено е единствения източник за доходи на селските райони. За да може Съюза да е, продължава да е, дава такава високо качествена продукция, трябва да инвестира и в най-малките селско-стопански райони. Благодаря.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 Dėkui pirmininkė. Balsavau už šį dokumentą, kadangi manau, jog ekologinis ir švarus ūkininkavimas yra mūsų... Благодаря, господин председател. Гласувах за този документ, защото смятам, че околната седа и чистото земеделие са нашето бъдеще и трябва да ги развиваме. Трябва да стимулираме интереса на хората да създават е, е биологични продукти е, и в държавите членки, и в е, Европейския съюз като цяло. От друга страна, ако искаме да развиваме е, екологично земеделие, не трябва да се впускаме искаме е, и, е, в, е, и да озаконяваме генно модифицираните. Някои държави го правят, но трябва наистина да разграничаваме ясно генно модифицираните и екологичните биопродуктите. Потребителите трябва да получават съответната информация, свързана с ГМО и въздействието им върху околната среда не, нищо не трябва да бъде скрито от тях. Именно това води до един правилно работ, функциониращ пазар, който е важен за всички нас. Благодаря, госпожо. Господин Антониоци. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Скота за работата, свършена по доклада. Е, мисля, че е, защитата е, на качеството на нашите селскохлански продукти трябва да е приоритет за Европейския съюз тъй като тя е свързана с редица други важни теми на общностно равнище. По-добра защита на потребителя, подпомагане, подкрепа за малките и средни предприятия и защита на нашето културно наследство, както и традициите, опазване традициите на много европейски региони, както и конкурентоспособността на земеделските стопани в цял свят, на световната сцена. Ето, това са основанията да гласувам за този доклад. Благодаря, госпожа Резина. Госпожа Резина. Благодаря, господин председател. Благодарен съм и се радвам, че доклада по качество на селтманската продукция е, стъпва върху съществуващи политики, е, насърчаващи качеството. Мисля, че добра идея е да се развие допълнително системата на географските обозначения и е, обозначения за происход, както и търговските марки е, смятам, че традиционните продукти трябва да продължат да се е, зачитат и е, би трябвало да се улесни тяхната регистрация, тяхно патентиране, патентоване. Не виждам защо времето, графика за по, получаване на да, търговски марки за традиционни продукти не трябва да е същото като за тези с географско, е, географски происход. Е, решенията на комисията понякога са произволни и не отчитат спецификата на някои продукти и отделни географски райони. Трябва да има и гаранции срещу е, това комисията да бомбардира е, заявителите с въпроси и условия. Господин Дот сега, благодаря. Господин председател, аз също благодаря на господин Скота за е, свършената по този доклад работа. Искам да се спра на изменение четвърто, което е, изисква максимално количество информация да се предоставя на потребители, но подкрепя и въвеждането на цялостно законодателство за етикетиране това са наистина похвални цели. Целта обаче е твърде, е, изменението е твърде ограничаващо и е, би трябвало е, да става е, дума за доброволна информация. Ние в, Ирланд... в Ирландия изнасяме в Великобритания и другите европейски страни и такова едно изменение би повлияло на нашите възможности да продаваме селкоспански продукти. Смятам, че е важно новия вид етикетиране да не издига бариери пред търговията между различни държави членки това изменение създава известни затруднения за нас, но аз отчитам въпреки всичко ползата от доклада за е, постигане на високо качествени, безопасни за здравето продукти. Благодаря, господин Монсеньоре. Благодаря, господин председател. С този глас ние имаме шанс да е, приемем един документ, е, инструмент, който ще защитава потребителите и ще. Това е една цел, която отдавна преследваме трябва да е ясно обозначен происхода на продукта на етикета е, за местни е, млечни е, продукти, зеленчуци, птиче месо и така нататък. Начин на, на преработка, съставки, мястото на происход наистина трябва да бъде посочено. Това е мярка, която ще отчете и ще признае усилията на, на земеделските стопани, които предлагат на пазара своята продукция. Целта на такива продукти е, е да се гарантира наистина е, качествена и достъпна информация за потребителите. Аз поздравявам колегите, работили по това досие. Благодаря. Благодаря, господин, госпожо Мансеньоре. Сега господин Камал. Благодаря много, господин председател. По принцип нямам проблем с идеята за е, етикети за качество. Виждаме го на много, в много области в живота ни, но трябва да се използва като изключение, като, е, като оправдание за престъпване на, престъпване на някои е, правила. Не би трябвало е, виждаме 30% от е, селскопанската продукция в е, Европа се похабява, просто защото не отговаря на стриктните европейски стандарти. Не трябва да използваме стандартите като като извинение, за да забраняваме продукти от развиващите се страни да влизат в Европейския съюз, защото не би трябвало да хвърляме на вятъра парите на дъргоплатеца за корумпирани сделки. Би трябвало да имаме доверие на пазара, в пазара, в потребителите и трябва да имаме доверие в хората. Сега доклада за въздействието върху глобалната финансова и економическа криза върху развиващите се страни. Gracias, señor presidente. Hlasoval som... Благодаря, господин председател. Аз гласувах против този доклад, защото, както в толкова много други случаи, този доклад по собствена инициатива е още един пример за Европа, която принуждава хората в развиващите се страни да приемат европейските социални и репродуктивни права. Според Световната здравна организация това включва аборта като метод за планиране на семейството. Човешкият живот е свещен, ето защо аз не можах да дам подкрепата си за доклада. От друга страна, в него има някои добри идеи, които могат да помогнат на, на хората в развиващите се страни. Стотици милиони хора в развиващия се свят са изправени пред проблема с нарастващите цени на, храната, на храните, оцеляването се превръща в сложен проблем. В страните на от Сахара ще загинат още 50 000 души. Господин Хигинс, благодаря, господин председател. Аз гласувах да доклада за въздействието на финансовата и економическа криза върху развиващите се страни. Въпреки, че този доклад не предлага достатъчно радикално решение за проблемите на развиващите се страни. Въпреки това, аз мога да се съглася с по-голямата част от съдържащите в него предложения. Всъщност, бедните в развиващите се страни страдат най-много от кризата. Ние трябва да осигурим всяка възможна помощ, както и инвестиции в публичния сектор – Търговските споразумения между Европейски съюз и бедните страни обаче не са в достатъчна степен в изгода на бедните страни. Големите европейски фирми са унези, които извличат най-много полза. Малките фермери, малките производители и работниците страдат в най-голяма степен. С други думи, предстои да се направи още много за тези страни. Благодаря, госпожа Доц. Господин председател, аз гласувах против седми, седма точка на доклада и ми стана неприятно, когато установих, че парламентът отново използва този доклад, за да въведе тайно правото на аборт, също така и да свърши и да свърже а, репродуктивното репродуктивните права с достъпа до здравеопазване. Всъщност националните правителства са тези, които трябва да приемат закон за това дали трябва да се разреши аборта. Аз представлявам много избиратели в Северна Ирландия, които са за правото на живот. Благодаря. Благодаря, господин председател. когато в парламента отправяме предложения, следва да се замислим за а, това какви решения предлагаме. Тоест, не бива да задълбочаваме вече съществуващите проблеми. Много проучвания показаха, че автоматична помощ за развитието води до забавяне на економическите реформи, т.е. забавя се а, економическото възстановяване. Ето защо не бива в, да, да продължаваме да спазваме аксиомата, на която държим в този парламент а, и да предоставяме автоматична помощ. Нашата помощ трябва да дава възможност на страните да излязат от кризата африканските страни или поне мнозинството от тях са много по-изостанали от колкото са били в края на колониалния период. И с изтичането на мозъци допълнително изостря ситуацията, но може би трябва да се замислим за това, че синя, синята карта допълнително влушава ситуацията. Госпожа Заборска има думата. Благодаря, господин председател. Не разбирам защо репродуктивното здраве отново е включено в доклада за въздействието на глобалната финансово-економическа криза върху развиващите се страни. Има организации, които подкрепят аборта като средство за планиране на семейството. В Европа парите на данакоплаците, които са против аборта, финансират тази практика, въпреки на желанието на голяма част от данакоплаците. Развиващите се страни продължават да живеят в бедност – независимо от методите за планиране на семейството, насърчавани от Европейския съюз. Аз мисля, че субсидиарността е принцип, който следва да се спазва взаимоотношенията ни с развиващите се страни. Затова гласувах против седма точка. Господин Ханан. Господин председател, беше предсказуемо, че Европейския съюз ще изкъсне ще скочи върху финансовата криза, за да рекламира своята политика за хармонизация на данъчната политика. Отдавна се настоява за Европейски валутен фонд и други подобни организации, за да не се обръщат към, национ... към своите избиратели за средства за спасение. Господин Ван Ромпой е съгласен с това, което казват евроскептиците. Т.е. не може паричен съюз без данъчен съюз. за пръв път цитирам Кейн с одобрение. Нека да ви обърна внимание върху Матея 23. Кажете ни, подкажете ми парите и Исус казва, че е този образ ето защо върнете на Цезар това, което е на Цезар и на Бог това, което е на Бог. Не казвам, че Господ е, взима страна в спора за еврото, само че да търсим кое да търсим символа на суверенитета. И това е монетата економическото на еврото води до общо економическо управление. Слава Богу, че бяхме достатъчно предвидливи, за да не се присъединим към него. Благодаря. Благодаря ви за, това, за тази свежест в нашата дискусия. Господин Камал има думата. Благодаря, господин председател. Когато разглеждаме този доклад, ще видим много от старите фрази, по отношение на това как развиващия се свят страда от економическата криза. Очевидно, има такива хора – много често обаче това не непременно са хората, на които искаме да помогнем, и били правителствата, които се тревожат относно сваляването, намаляването на бюджета им, защото всъщност ние надали искаме да поддържаме корумпираните правителства. Когато аз посетих Африка, ми се оплакаха, че всъщност е, бюджета подкрепя корумпираните е, правителства и когато ние ги подкрепаме и финансираме, те остават на власт. Но, за какво говорим? Повече инвестиции в развиващите се страни. Всички са съгласни. Обаче, имаме предложение да се направи альтернативно финансиране а, е, с инвестиции в а, е, а, Африка фермерите, например. Ние искаме все повече и повече да отделяме средства за фермери, за селско стопанство, което всъщност води в някои случаи до а, а, застрашаване развитието на страната и протекционизъм. Благодаря. Господ, господин Каслар. Господин президент, аз гласувах против този доклад по две причини. Първо, притесняваме, че Европа все повече излива в политиката за развитие и все повече изисква, е, ни я поставя. Второ, гласувах против, защото смятам, че не е добре е, да провеждаме вид културен империализъм по отношение на третия свят и да им диктуваме как да планират е, е, развитието на семейството си. Аз смятам, че е, част от мисля, че част от този парламент заобикаля аборта с елегантния термин репродуктивна здраве, но мисля, че това е, е неприемливо. В, с, не е добре да заобикаляме и да описваме с хубави думи културни реалности за хората. I voted against this report because it is a silly report Гласувах срещу този доклад, защото той е глупав и няма смисъл. Всичките средства на борсите в Токио, в Лондон, Нью Йорк, ако ги съберем, ще съберем страхотни количества средства. Какво ще се случи, ако ги прехвърлим ако ги обединим и с тези средства, които са в развиващите се страни, които са а, а, незаконни, тогава какво ще се получим от 6 е, трилиона, ще станат 7 трилиона. И те не са част от формалната економика. На второ място, ако питате колко пари идват от развиващите се страни ежегодно, ще разберете, че 800 милиарда долара – защо не си държат тия пари? Защо не ги въртат тия пари там, за да станат тези страни по-богати? Какво се случва? И ние гласувахме текста Тобин за да можем да предоставим средства на ония хора, които вероятно ще ги откраднат. Господин Кели, искате ли думата? Благодаря. Аз също съм против включването на седма точка. Имахме е, гласуване по съвест, но в крайна сметка в нашата група решихме да гласуваме като група против, защото е, защитата на правата за здравеопазване са до голяма степен свързани с проблема, свързан за абортите. Така че ние сме против това и гласувахме срещу тази дял от доклада. Благодаря. Сега по отношение на доклада Шекула има думата господин Месешмит. Øh, ние гласувахме против този доклад и искам обаче да благодаря за някои наблюдения, които са в този доклад, по-конкретно точка 27, според която следва да има по-тясна економическа координация. Аз съм против тази формулировка. Благодаря ви за яснотата и прозрачността от страна на докладчика за еврото. Еврото е един конструкт, който се въведе за да се създаде еднопосочна политика в много области. Економистите в Франкфурт обясняват на гърците каква политика е трябвало да водят. в Дания. За това искаме да останем извън еврото и, и той, е защото искаме а, датските политици да решават економическата политика. Благодаря. Следващото заседание ще се проведе да